Buongiorno a tutti, possiamo cominciare? Chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo. Se vol... Добър ден, колеги. Моля да ни извините за малкото забавяне. И така, нека да започнем работа. Призовавам всички да заемат бързо местата си. И така, информация за промяна в дневния ред. Точка 20, ако не се лъжа, отчета за мисията в Чили. Няма днес да бъде представена тази информация. Информация за резултатите от командировката на комисията ИТРЕ в Чили. Тази информация ще бъде направена през март. Сега преминаваме към точка четвърта и веднага давам думата на докладчика господин Краснодемски. Е, Благодаря много, госпожо председател. Трябва да подчертая удовлетворението си, защото е, няма спорни моменти по този доклад. Измененията, според мен, са в правилна посока, удовлетворяват мнозинството от колегите, мен също. Е, всъщност ние всички споделяме една и съща цел, а именно свободното движение на данни е, в рамките на Европейския съюз. Е, един въпрос създава известни затруднения. Това са смесените е, данни. Тук е, трябва да се прави ясно разграничение между различните данни, кои данни са лични, кои са нелични. И тук трябва да се внесе повече яснота. да се види при какви обстоятелства следва да се прилагат съответните разпоредби. Що се отнася до свободното движение на този вид данни. Предложили сме някои решения. Да се посочи, например, че когато не може да се разграничат личните и неличните данни, тогава а, трябва да се обърнем а, към а, а, органа за защита на личните данни. Текста, по който работим, трябва да, се, да не се прилага при всеки един случай. Друг въпрос, в разговорите с докладчиците в Сянка се обсъди какво може да направи Европейската комисия, за да контролира а, действията по локализация. Разбираме а, тук, че прерогативи има Европейската комисия Централизираната база данни, тук също имаме предложения. Е, информацията не трябва да се разпилява и публичната администрация на последно място. Ние смятаме, че публичната администрация е, също има отношение, когато взаимодейства с субектите, когато се предлагат външни услуги и регламента би следвало да се прилага и за тези органи. Разбира се, трябва да се предвидят и изключения, когато се отнася до обществената безопасност. Сега ще изслушам коментарите на колегите. Надявам се нашето сътрудничество да доведе до успешен резултат и докладът да бъде бързо прият. Това е изключително важно, защото е част от единия цифров пазар. Благодаря. Благодаря на докладчика. И сега ще изслушаме докладчета в сянка. Госпожа Веркоинен, благодаря на докладчика за проекто доклада му. Създаването на единия цифров пазар е основен проект за Европейския съюз и знаем, че данните е, са съществена част от този вътрешен пазар. Данните са в центъра на вниманието в различните сектори, в ITC компаниите, инфраструктурите и прочее. Миналата година близо 60 милиарда беше стоеността на пазара на данни в Европейския съюз и се очаква, че този пазар ще се разраства. Затова е важно и за работните места. Затова свободното движение на нелични данни е първа стъпка за подобряване на ситуацията. Трябва да се преодолеят отделните изисквания на държавите членки. Това е необходимо, за да можем да бъдем по-конкурентно способни по отношение на Китай и САЩ. Не трябва да има ненужни изключения от регламента. Даните трябва да се движат максимално свободно. Ние искаме да се налага допълнителна тежест на дружествата, които искат да прилагат иновативни решения. В парламента се, беше, се е поставял въпроса, свързан с така наречените смесени данни, но а, трябва да имаме предвид, че вече и сега се изпитват трудности при прилагането на общият регламент за защита на данните. И понякога това, което се изисква, не винаги е възможно или разумно. Надявам се, че докладчика ще обърне внимание на тези въпроси през едните седмици. Много е важно да имаме такова свободно движение на данни в Европа. Още по-важно е по какъв начин ще осигуряваме достъп до тези данни. Това се обсъжда сега в Европа. Достъпът до данни, според мен, е изключително важен въпрос за иновациите, за бизнеса. Вчера в Комисията по транспорта ние приехме доклада по собствена инициатива на транспортния сектор и призовахме комисията да излезе с законодателно предложение за достъп до данните, които се съдържат на борда на автомобилите. Това е изключително важно за автомобилното, автомобилостроението, да има такъв достъп до данни. Това е важно за целия сектор в Европа. И така, достъпа до данни, до економиката на данните е изключително важен въпрос – освен това, трябва да се регламентира също и предаването на данни между дружествата B2B. Благодаря на докладчика за това, което е изготвил като доклад. Благодаря. Не виждам докладчика в сянка на останалите групи. За това давам думата на господин Делунде. Благодаря, благодаря на докладчика за добрия доклад. Неличните данни трябва свободно да се движат, без да се създават ненужни пречки. Ние приветстваме насоките в доклада на докладчика да не се допускат прекалени изключения за държавите членки. Не трябва да се допускат изключения от общия регламент за защита на данните. Съдилищата трябва да могат да се произнасят в случай, че се съдържат лични данни съгласно общия регламент за защита на данните. Някои държави членки ще бъдат по-облагодетелствани, тъй като имат по-силно развит сектор на информационните и комуникационни технологии. Освен локализацията, трябва да се решат и други въпроси, които все още не са достатъчно ясни в текста на комисията. Е Благодаря. Госпожа Капел има думата. Благодаря. Аз също благодаря на докладчика. Няма големи противоречия тук в този доклад. Нашето становище е важно, защото наличните данни трябва да протичат в Европейския съюз гладко. Общия регламент ще влезе в сила тази година през май. Има определени ограничения. Но трябва да кажа, че потенциала на економиката на данните огромна, огромен капацитет се крие в тази економика. Е, това е една економика, която възлиза на 739 милиарда така че това е наистина една голяма възможност за заетостта. Трябва да дадем на тази економика възможност за свободно развитие. Има някои неща, които трябва да се вземат предвид. Е, свободното протичане на данни, свободното функциониране на вътрешния пазар, на цифровия пазар. Това трябва да е осигурено. Властите трябва да имат достъп до данните. При трябва да има единни точки за контакт, трябва потребителите да могат да сменят операторите, трябва да има добра комуникация между операторите и трябва естествено законодателството, което правим в момента, да се прилага правилно. Трябва да се намали бюрокрацията за свободния поток на данните – всички тези неща са заложени в доклада и в становището, така че се радвам на едно бъдещо добро сътрудничество. Е, е, е, Няма други докладчици в сянка. Давам думата отново на колегата Грубит. Благодаря. Е, наистина това е следващата стъпка в областта на цифровия пазар. Започнахме с правната рамка за роуминга, роуминговите данни се развиват с много голяма бързина. Европейските институции трябва да работят по-тясно едни с други. И моето предложение е за Береке и Ейза да създадат смесени екипи, за да могат да третират бъдещите въпроси интензивно и ефективно. Смесените данни ще стават все по-важни. Тук се намесват възможностите за енергийната ефективност и смесените системи, сигурността на данните в рамките на инфраструктурата. Това е жизнено важно за нас. Трябва да има нотификация на съответните компетентни органи. Те трябва да бъдат сертифицирани. И когато има нови технологии, както виждаме развитието от последните месеци, когато има развиващи се нови технологии, то от страна на Европейския съюз трябва да е предоставено съответна сертификация. Тук имам предвид суперкомпютинга. Това е голяма стъпка. Е, Европа трябва да е глобален пример за това. io darei la parola al rappresentante della Commissione della e- Има ли други колеги? Тогава Давам думата на представителя на Генерална дирекция Конект на Европейската комисия. Добро утро! Благодаря на докладчика, по, който работи по това важно досие за единия цифров пазар. Радваме се, че Европейския парламент ускори работата си по това досие след решението на съвета от декември, свързано с предложения текст по време на естонското председателство. Що се отнася до смесените данни, много важно е, доколкото разбрахме и от индустрията, е правилата за бизнеса да бъдат лесни за прилагане, за да могат те да бъдат спазвани и да съответстват на европейското законодателство. Освен това, да имат нужните гаранции за това как ще се използват тези данни. Относно свободното движение на данните, по този регламент. Това е в пълно съответствие с общия регламент за защита на данните. Създават се общ набор от правила за свободно движение на данни, което може да е даде увереност на фирмите, че техните данни ще бъдат правилно съхранявани, независимо къде се намират на територията на Съюза. Фирмите са тези, които трябва да определят дали економически е ефикасно да се разделят личните от неличните данни. Когато е възможно да се разделят личните и нелични данни, тогава ще е лесно. Общия регламент ще се прилага по отношение на личните данни и регламента за свободното движение ще се отнася за неличните данни. Задължението за защита на данните ще се отнася за целия набор данни, който се съдържа в смесеният обем данни при пълно спазване на общия регламент за защита на данните. Що се отнася до мониторинга, комисията възнамерява да се следят моделите на придвижване на данни в Съюза. Европейският съюз е вече континентът в света, където има най-голям обем движение на данни. Има не само обмен на данни между Съюза и останалия свят, но и вътре в Съюза, между различните региони в, по света. Европейския съюз вече е в челните редици, що се отнася до движението на данни и този документ цели да запази Европейския съюз тези свои лидерски позиции. Относно информацията, фирмите трябва да са наясно с тях, затова е необходимо да има един портал, който да им дава информация за това, какви норми трябва да спазват. Освен това, трябва да направим така, че информацията по специфично национално законодателство на местният език да бъде също на разположение. Затова предвиждаме държавите членки да допринасят с подобни данни в съответствие с законодателството. Госпожа Веркюнин зададе въпрос за споделянето на данни между дружествата бизнес-то-бизнес. Бизнес. Това е важна част от економиката на данните в Европейския съюз. Важна част от съобщението на комисията от януари миналата година за европейската економика на данните отчита този факт. Комисията ще приеме нов цифров пакет тази пролет, в който ще се включват редица съществени елементи, целящи по-нататъчното развитие на економиката на данните в Съюза. Ще има насоки за размяната на данни между дружествата. Комисията работи по създаването на център за споделяне на данни в контекста на споделянето на данни между дружествата. Благодаря на парламента за работата по това важно досие. Очакваме успешното приключване на преговорите и възможността да започнем тристранните срещи по време на българското председателство. Благодаря ви! Председателят. Благодаря ви също. Колегата Красноден. Благодаря много. Благодаря на всички, които се изказаха. Много ценни коментари направихте. Е, ще ги вземем предвид, разбира се. Но още няколко думи, ако ми позволите, по най-значимата според мен тема, тази на смесените данни. Предлагаме решение, което би позволило личните данни също да бъдат включени, когато целите са административни, когато тези данни нямат чувствителен характер. Тогава ще се прилага този регламент. При останалите отново ще се прилага общия е регламент за защита на данните. И това, което посочиха колегите, да се произнесе съда по тези въпроси, това не би било в интерес на малките и започващи дейност предприятия. Така че ние ще обмислим отново всичко, което се каза тази сутрин и ще продължим дискусията с докладчицата в Сянка. Благодаря на докладчика. Срока за измененията е 26 февруари, 18 часа. 2018, простете. И така можем да преминем към следващата точка. Проект на становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и съвета за създава на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции. Докладчика все още е на път към парламента, така че бих дала първо думата на а, госпожа Гростет, докладчик Сянка за НП. Госпожо председател, благодаря ви. Всъщност, е, да, господин Бутиков пристига, влиза точно. Мадам Гростете, д'аккордо? Е, да, ако госпожа е, Гростет е съгласна, нека да дадем първо думата на докладчика. имате думата, господин Битикофер. Capito che си трябва да lui, Monsieur Boutikofer. Good morning, colleagues. Добро утро, колеги. Благодаря, госпожо председател, че ми давате възможност да кажа няколко думи по този въпрос. Ще имаме становище по този въпрос, а именно рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Имаме времеви график, колегите го знаят. Може да го коментират, ако желаят. По принцип, този график като цяло е подходящ, ако искаме да имаме резултат преди този мандат. Трябва да кажа, че трябва да работи много интензивно. Ако парламентът днес се съгласи Това е добре, но е- ще е много трудно да се споразумеем с съвета преди края на годината и преди края на изборите, преди началото на европейските избори. Това е много противоречив въпрос. Виждаме, че някои държави членки подкрепят инициативата, като Франция, Полша, Германия, Италия. Други държави членки обаче са по-резервирани, като Португалия, например, и други страни. И при тези условия моята амбиция е да не излизаме с един перфектен, идеален механизъм за скрининга, с един практически подход, практичен подход, който да е подкрепен от мнозинството в парламента и в съвета и между съвета и парламента. Аз смятам, че по принцип подходът, който е избрала комисията, е много полезен и продуктивен. И искам да подчертая, че това е важно, описвайки предложението на комисията, да се каже, че предложението не е опит да се <clears throat> въведе протекционизъм в нашите е, търговски отношения чрез едната вратичка. Не. Предложението не е протекционистично, въпреки че трябва да защитим европейските индустрии и инфраструктури, когато става дума за обществения ред сигурност и сигурността. Предложенията, които аз представям, се опитват да приложат някои много прости идеи, например, регламента трябва да е колкото се може по-небюрократичен. Някои от предложенията на комисията предвиждат докладване, които задължения са малко тежки. Аз предлагам да имаме по-малко тежест по отношение на докладването. Но вие ще прецените дали това е разумно или пък ще подкопае целта на предложението. Подобно, по подобен начин аз смятам, че би трябвало да създадем възможност за истинско ефективно сътрудничество между държавите членки, и да не оказваме прекалено голям натиск върху някои от актьорите да си сътрудничат. Знае, че държави членки могат да откажат сътрудничество, смятайки, че това е прекалено много административна тежест за тях. И трябва да подчертаем, че вземането на решение ще си остане прерогатив на държавите членки. Това не е скрита или полускрита инициатива на комисията вземането на решение ще си остане в прерогативите на държавите членки. Това е много важно да се каже ясно. Аз съм направил коментари към предложението на комисията. Сигурен съм, че сте ги видели. Искам обаче да се спра на една основна идея, която може да звучи странно за някой от вас, когато за първи път се срещнете с нея. Това, тук става дума за евентуалната роля на синдикатите в търговското право. Аз предлагам да помислим за това да дадем на синдикатите проактивна роля да засягат въпроси, когато те смятат, че техните интереси са нарушени или ощетени. Някои хора могат да се запитат, защо трябва да даваме толкова много власт на синдикатите. Нека обясна. Идеята се корени в търговското право на САЩ. Те имат разпоредби в своето търговско право, което позволява на синдикатите да повдигат въпроси, които засягат американските споразумения за свободна търговия. Ако смятат, че търговските им партньори нарушават определени спогодби в споразуменията. Защо? Има случаи, когато компании подават оплаквания, тогава има отмъщение от страна на търговския партньор срещу тези компании. И за да може да няма жертви в такава ситуация, за да може да предотвратим тези въпроси да не се подмитат под килима, защото понякога има нарушение, то именно за тази цел се позволява на синдикатите да засягат, да повдигат тези въпроси. Тоест, просто казано, компаниите могат да се скрият за синдикатите и така да повдигнат важните въпроси и да кажат на властите за какво става дума така властите могат да се намесят. Мисля, че това е много разумен и, и интелигентен начин да се дискутират спорните въпроси, без да се заплашва позицията на определени компании. Така че това е, може би, едно от, едно от е, предложенията, които не сте, не, не сте слушали, не сте чували преди. E И госпожа Гростет, тук така, че давам думата на господин Салини, докладчик Сянка. Благодаря. Имах възможност да разгледам заедно с господин Бетикофер основните елементи, позицията на комисията по този текст. И както това се случва често в началото на дискусията, на пръв поглед доста съвпадат нашите становища. И представенето, което направи докладчика и първата версия, която той внесе, ясно показват резултата от тази е, работа. Не можах да изслушам изцяло изказването на господин Батикофер, но а, е, споделям общата линия, общата насока. И е важно да се подчертае, че въвеждането на тази рамка на скрининг не означава протекционизъм. Идеята е инвестициите в дадена държава членка да се разбере какво е въздействието и последствията от тези инвестиции за другите държави членки. Тоест да се установи какви последствия могат да имат инвестициите в една държава членка върху другите. Да речем, инвестиции в пристанището в Пирея имат последици не само за Гърция, а и за други държави членки. Тъй като само 12 държави членки разполагат със система за скрининг тези инвестиции, тук а, би следвало да се насърчи такъв подход. Ясно е също така, а, че а, правомощията остават в ръцете на държавите членки. Изобщо не става дума тук за преразпределяне на компетентността. Тя принадлежи на държавите членки. Трябва да имаме яснота за въздействието от чуждестранните инвестиции в една държава членка за целия Европейски съюз. Друг важен елемент, за да се въведе ефикасна рамка за скрининг – трябва да се създадат условия за това критериите да бъдат приети и от държави, които не са членки на Европейския съюз. Т.е. трябва тези критерии да бъдат приети от основните инвеститори. Няма да навлизам в детайли по текста, тъй като не сме на този етап, но смятам, че се отчита тук динамиката на пазара. Сега, по отношение на участието на синдикатите, смятам, че е важно и тази тема да бъде обсъдена – при това сравнение с ситуацията в САЩ, е, не би следвало това обсъждане да остане на теоретична основа, е, защото връзките между предприятията, синдикалните организации в Европа имат е, своя собствена история европейска и тук сравненията не винаги са уместни с ситуацията в е, САЩ. Так, това може да доведе и до съществени промени в трудовото право, както и в отношенията ни с синдикатите. Благодаря ви, господин Мартен а, няколко а, елемента, свързани с контекста. 20 век беше биполярен, но 21 е много полярен. И стратегични съюзници не са и основните ни економически партньори днес. Това е в сила и за Европейския съюз, както и за всяка държава членка. Така че от моя гледна точка Европейския съюз не трябва да продължава да гледа наивно на чужестранните инвестиции, защото ние сме единствени е, лишени от рамка за скрининга. В Китай, в Австралия, в САЩ е, е засилен контрола върху чужестранните инвестиции. Така че не би следвало да останем такива наивници. И а, е, трябва да приложим различен подход, изключващ прекалена зависимост от технологическа и економическа гледна точка, така че да се гарантира стратегическа автономия на Европейския съюз и на държавите членки. По този начин се избягва уязвимостта на системите и на мрежите, и то обаче остават важни носители и тук трябва да избегнем и вирусите. Много предложения са направени тук, като активната роля на синдикатите, на парламента, европеизация на системите и координиране на системите за скрининг. но ми се ще да отида и по-далеч. Би било лесно а, да заемем отбранителна позиция и да благоприятстваме статуквото. А, във Франция, например, е достатъчно да се задоволим с а, това рамката за скрининг да, да бъде накърнена от този регламент. Но тук се крият много рискове и тук трябва да имаме предвид, че и една слаба брънка поставя в трагична ситуация цялата система, цялата мрежа. И да се засили механизма по балансиран начин, опирайки се на групата, предлагана от докладчика. Е, но според мен тази група трябва да включва всички държави членки, включително и тези, които не разполагат с рамка за скрининг. Е, по отношение на критериите няма достатъчно яснота. Имам и едно искане. Бих помолил да се отложи с една седмица датата за внасене на измененията, защото и комисия Инта е посочила 26 март като краен срок, така че ако докладчика е съгласен, бих помолил за отлагане с една седмица на срока за внасене на измененията. Благодаря. Смятам, че е разумно вашето искане. Ще е, чуем и докладчика какво мисли по този въпрос. Е, не виждам е, докладчика в сянка от Алде и от е, консерваторите. Госпожа Лопес, благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на докладчика. Има няколко въпроса тук. Е, наистина важно е да се организира контрол върху преките чужестранни инвестиции. Това е разбираемо и може да бъде прието и от държавите, членки от Европейския съюз. Проблемът е, при тези е, преки чужестранни инвестиции, които са неограничени че всичките те са в е, положителни. Всичко това може да доведе до е, свиване качеството на живот е, на гражданите и на заедостта. И може да доведе до сериозни проблеми, свързани с околната среда. Един от проблемите, които ние виждаме, е, че държавите членки и комисията могат да контролират типа на чуждестранни инвестиции, тези, които са допустими и тези, които не могат да бъдат прияти в други държави членки. И някои държави е, членки биха имали право на вето по а, е, тези инвестиции. А, е, ние сме за обмена на информация, наистина, но не бихме искали да имат а, такова изискване и възможността една държава да има право на вето върху инвестициите в друга държава членка, особено ако това се основава на критерии, свързани с обществения ред или сигурността. Е, това би довело до оказване на натиск върху дадена държава членка. Приемайки тези инвестиции е, за дадена държава, с която се поддържат приятелски отношения, не за друга. Е, всъщност това е една от опасностите. Смятам, че би следвало да се анализират по-задълбочено тези предложения. Съгласни сме а, с предложението да се удължи срока за внасене на измененията, така че да можем да работим по-задълбочено по този текст. Съгласни сме и с докладчика а, по отношение на ролята на синдикатите, която следва да бъде подсилена подкрепяме по-значителна роля при взимане на решение на синдикатите. Ще продължим работа. Според нас ключовия елемент е, не е в обмена на информация, а е, въпросът е, една държава членка да има възможност да взима решение за инвестициите в друга държава членка. Благодаря ви. Не виждам е, други докладчици в сянка тук, така че господин Рубик има думата. Е, да, да, това е много важна тема, е, тъй като инвестициите означават и работни места. И инвестициите винаги са добри за е, растежа, но има международни рамкови условия, като условията на ЕСТ СТО и други международни организации, при които трябва да се, според които трябва да се правят инвестициите. Инвестициите, независимо къде се случват, те трябва да са равнопоставени и то равнопоставени на инвеститорите от съответната страна. Равнопоставеността трябва да е правно заложена. Тя трябва да е фиксирана и реципрочността играе огромна роля. Това е основа за работата ни с трети страни. И при тази си работа трябва да стъпваме на енергийната харта – и на тази основа трябва да развием една глобална енергийна стратегия. Не може да има различни разпоредби тук, така че мисля, тук има нужда от допълнително развитие. Е, колега Гростете, приго. Благодаря, госпожо председател. Благодарим на докладчика за работата, която е извършил, защото скрининга е нещо съществено в Европейския съюз и около 12 държави членки само разполагат днес с такъв механизъм, което е крайно недостатъчно. Трябва да се засили тази контролна дейност на европейско ниво. Това всъщност е е, шанс за привличане на чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Е, но е важно да се установи контрол върху тези инвестиции, особено в стратегически и индустриални области. Искам да наблегна на един аспект. След като е, прият е, такава инвестиция след скрининг, да се запази възможност за контролиране на предприятието, защото то може да се промени във времето. Тоест, оценяването на тази инвестиция а, не трябва да бъде за винаги дадено разрешение на предприятието. И ако се налагат а, специфични мерки, а, би следвало да можем да проследяваме тази инвестиция. Благодаря ви della Digitrade Pettinato pregandolo di essere molto stringato perché l'argomento mi meriterebbe grandi discussioni ma si avvicina. Сега ще дам думата на представителя на комисията, но пожелая да бъде кратък. Благодаря. Благодаря на господин Бютикофер за е, това предложение. Благодаря и за подкрепата от страна на колегите. Благодаря, защото това е предложение на комисията. Ние смятаме, че то е наистина пропорционално в съответствие с целите, които преследва. Нека спомена някои от точките, на които се спряхте. Сега по отношение за възможността за коментиране на планирани и завършени инвестиции. Последният е, колега говори за това. Този, това изменение предлага да има становище главно за планирани инвестиции. Но това е важно, защото е, има такива механизми в Европа, които дават възможност да се, из... да се излиза със становище и по отношение на завършени инвестиции. Ние смятаме, че има добавена стойност и във възможността да се говори за въпроси за сигурността и други важни въпроси, дори когато те са възникнали в процеса на инвестицията. така държавата членка или други заинтересовани страни могат да задават въпроси и да повдигат въпроси, които се оказват важни и на по-късен етап. На второ място – изискването за докладване, виждаме, че господин Бютикофер иска да намали административната тежест. Това е и нещо, което ние споделяме. Ние предлагаме система, която наистина изисква минимален, е, минимална информация, минимален обмен информация, но толкова, колкото обаче е необходимо за работата на системата. И сега за систематичния скрининг на проекти от обществен интерес. Ние не смятаме, че трябва да има систематичен чен скрининг на всяка инвестиция. Това ще създаде много бюрокрация. Ние не искаме това. Искаме да ограничим скрининга само върху онези специфични случаи, където съществува риск за сигурността. Ето защо искаме комисията да има... Е, е, комисията говори за опцията скрининг а не за систематичен скрининг. Сега за синдикатите. Наистина в САЩ тър... търговските процеси включват синдикатите, но нека ви напомня, колеги, скрининга в САЩ не предвижда специфична роля на синдикатите. Това тук е друг вид интервенция. Ние говорим тук за скрининг с цел сигурност. Благодаря. Господин Пютикофер, имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички колеги, които се изказаха. Най-напред, за мен е абсолютно приемливо, Ако се отложи срока за подаване на изменение за една седмица, нямам никакъв проблем. На второ място, съгласен съм с това, което каза госпожа Лопес Пермежо, а именно нейната загриженост, че някои държави могат да да налагат вето върху инвестиции в други държави. Аз съм против това. Това би било злоупотреба. Не бива да има иерархични връзки и взаимоотношения между страните. Въпреки това, не съм убеден от предложението на комисията за последващите оценки. Нямаме време да обсъдим този въпрос, но според мен има разлика дали аз провеждам скрининг в една страна, където се казва – ако има заобикаляне на закона, това може да се коригира в последствие. Това е разумно, аз съм за, но ако кажа, аз в последствие ще осигуря обмен на информация, което обаче, кой, който обмен на информация обаче няма да може да повлияе при вземането на първоначалното решение, то това е само сигнал за съответна импотентност. Аз съм против. Сега за инфраструктурата. За стратегическата инфраструктура и то не само за електроснабдителни мрежи и водопроводи, а също и медийното разнообразие. Това е също инфраструктура. Ето в Чехия, например, китайски инвеститори се опитват да влияят върху медиите. Според американското право това не е позволено. Европейското право обаче го позволява. Така че тук трябва също да помислим какво е инфраструктура. Освен това, не искам да имаме бюрократична практика за проверяване на всяка инвестиция. Естествено, скрининг трябва да има само там, където е заплашен публичния ред, обществения ред или сигурността. Това е червената линия, по която трябва да се ориентира това предложение. Това отличава и предложението от едно протекционистично предложение. Сега за синдикатите. Аз съм, бих се радвал да мога да обясна своето предложение на комисията в подробности в последствие. Да, казва председателката, ще направим кратка почивка преди гласуването, за да може да се подготвим. По отношение на графика, имаме удължение на графика с една седмица. Това ще съгласуваме също така. Този срок ще го съгласуваме и с секретарията господин Бузек ще води гласуването.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 Uh, somebody informed me that it was Mr. Henkel. Uh, first Vice President, Madam Toya, is with us. И така, заместник председателя госпожа Тойо е с нас, сред нас. Много и благодаря, че тя ме замести тази сутрин. Сега преминаваме към втората част на тази сутрешната ни работа. Също много важна работа. Днеска имаме едно много дълго гласуване, което е достойно за Гинес рекордите. Така че подгответе се за много дълго гласуване. Нека направим най-напред проба. Моля, гласувайте, колеги. Пробно гласуване. Everybody has voted. Okay. I close the list. I close the vote. That Okay. I understand everything works properly. Виждам, че системата функционира. Това е чудесно. И така. Първият доклад, точка 6. проектодиректива на парламента и съвета за изменение на директивата за характеристиките на сградите. Пент Пенсен е докладчик. Това е споразумение до момента в неформални триалози. Гласуваме по именно. Моля, гласувайте, колеги. I close the vote. Край на гласуването. Прието е. <clears throat> Поздравление за колегите. Поздравление за резултатите от тристранните срещи. И така, докладът отива в пленарната зала. Следващото гласуване. Колеги, много внимавайте. Сега гласуваме за възражението срещу делегирания акт, свързан с, съюза, свързан, свързан с проекти от общ интерес. Тези, които искат да отхвърлят списъка, предложен от Европейската комисия, трябва да гласуват за е, възражението. Тези, които искат да подкрепят списъка, предложен от комисията, трябва да гласуват против възражението. И така, моля, гласувайте. Това е също поименно електронно гласуване. Двама колеги от НП са в повече. Сега остана един. Сега всичко е наред. Така, няма възражение, почти няма възражение. Така че списъкът за проекти от общ интерес е прият. Промишлена политика. Това е остен въпрос. Моля, гласувайте електронно и по него. Край на гласуването. Прието е. Благодаря ви. Преминаваме към девета точка. А имате процедурен въпрос? Да, моля. Слушам ви. Системата за гласуване се повреди и не можахме да гласуваме. Веднага ще се намесим. Надявам се нещата да проработят. Или може би да седнете на друго място. Не може ли? Ще ви почакаме 20, мин... 20 секунди. Може би ще, по, ще се опитам при следващото гласуване, но ние бяхме за. Може би може да го запишете в протокола. Добре. И така следващия доклад. Докладчикът е Франсуаз Гостет. А имате друг процедурен въпрос. Господин Силикиотис, имате думата. е, Господин председател, според правилата, от името на ГУЕ е, искам да кажа, че не разбрахме точно какво каза колегата. Well, uh, do you think on, on the list of comments? Освен това, искаме да предложим мълцинствено мнение. Как е, председателят председателят моли господин Силикиотис да повтори. Е, искам да кажа следното. За програмата за отбрана, ние искаме да имаме малцинствено мнение е, и ще предоставим нашето малцинствено становище в писмен вид. А сега всичко стана ясно, казва председателят. Добре. Колеги, имаме много работа, много гласуване. Нека сме спокойни. Нека не прибързваме. Така че сега преминаваме към доклада Гростет. Това е доклад за Европейската програма за промишлено развитие. И така, 35 и 30, 38 изменение заедно. За, против, Отхвърлено. 39-то. 207, 208 и други. Заедно се гласуват. За, против, възражени, отхвърлени. Компромис едно за, против, въздържали се прието. 233 за, против, въздържали се, отхвърлено. 236 за против въздържали се, отхвърлено. Компромис 2 и 14 за против въздържали се, прието. Компромис 3 и компромис 16 за против въздържали се, прието. Компромис 4, компромис 20 за, против, въздържали се, прието. Изменение 269, 272, 6 изменения. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърлено. 306 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4А за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Проверяваме компромис 4А. Yes, which is open. One EPP. EPP e too many. Имаме от НП двама в повече. Okay. It's okay. Okay, good. I close the vote. Rejected. Is rejected. Отхвърлено е. Компромис 4АА. За. Против. Въз... Добре, нека, нека направим електронна проверка и на 4АА. One EPP. One too many. One too many. Okay. Sorry. Uh, I close the vote. Accepted. Is accepted. Okay. Прието е. 307 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4б за, против, въздържали се, отхвърлено. 308 и 9, 94 за, против, отхвърлено. Четиристотин и 196 заедно, за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 и 21 за, против, Въздържали се. Прието. Добре, нека проверим. Компромис 5 и 21. Together. And I close the vote. Край на гласуването. Is accepted. Uh, one for two in favor. 140 за, против, прието е, 14 за, против. Нека проверим. Amendment 14. I close the vote. Rejected. 11 in favor. Against. 11 за, против, отхвърлено. 3-4-1 за, против, въздържали се прието. 3-4-6 и 348 за, против, въздържали се отхвърлено. 4-4 за, против, въздържали се отхвърлено. 3-4-7 за, против, въздържали се прието. 350 и 146 за, против, въз... отхвърлено. 18 и 6 за, против. Отново 18 и 6 за, против. Въздържали се, прието. 349 и 141 и 45 заедно. За, против. Нека проверим. Uh, I close the vote. Rejected. Отхвърлено е. 352 и 46 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. 390 за, против, въздържали се, отхвърлено. 391 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 и 22 за, 23, извинявайте, за, против, прието. 421 и 187 за, против, Нека проверим. Amendments. We check two amendments. Проверка на 421 и на 187. Край на гласуването. Прието е. Компромис 9. Компромис 10а. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 10 и 25 за. Против въздържали се, прието. 449 и 189 за, против, въздържали се, отхвърлено. 55 изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. 450 за, против, въздържали се, прието. 448 за, против, въздържали се, отхвърлено. 27 и 12 за, против, въздържали се, прието. 451, 190 за, против, Нека проверим електронно. Проверка на двете изменения 451 и 190. Oh, I close the vote. Is rejected. Отхвърлено е. 191 и 17. За, против, въздържали се, отхвърлено. 452 за, против, въздържали се, отхвърлено. 453 за, против, въздържали се, отхвърлено. 56 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 11 за и, и компромис 26 за, против, въздържали се, прието. 43 за, Извинявайте, 34-то. Прието. Компромис 12 за, против, въздържали се. Прието 52 за, против, въздържали се. Отхвърлено. Трето за, против, въздържали се. Прието. Компромис 13 за, против, въздържали се. Прието. 135 за, против, въздържали се. Отхвърлено. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието. 69 за, против. Нека проверим. Проверка на 69-то. And I close the vote. Is reject. Отхвърлено е. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. Изменение 9 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, прието. 144. За. Против. Прието. Компромис 22. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 22А. За. Против. Въздържали се. Прието. 8. За. Против. Въздържали се. Прието. 9. За. Против. Въздържали се. Прието. 161. За. Против въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, прието. 163 за и 8 за, против, въздържали се, прието. 188 за, против, въздържали се, прието. 206 за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, прието. 40 за, против, въздържали се, отхвърлено. 42 <clears throat> за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, прието. 44 за, против, въздържали се, прието. 36 за и първо за, против, въздържали се, отхвърлено. И така, крайното гласуване за проекто доклада. Гласувайте електронно, моля, по смисъл на член 52, алинея 3. Край на гласуването. Прието. И гласуване по смисъла на член 66 се за мандат ясна подкрепа. Поздравление за госпожа докладчицата. Сега преминаваме към следващата точка. Това е десета точка. Гласуваме 50 тото законодателно предложение. Um, list of items on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market. Това е вътрешният доклад за вътрешния пазар на електроенергия, преработен текст. Докладчикът е Кришианис Каринш. Това е регламент преработен текст. И така пакет за чиста енергия. Не за първи път говорим за него. Моля. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 206. Кой е за? Против? Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1А. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 131 и 2. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против. Нека да проверим. 131 и второ изменение. Първа част. Гласуваме първа част. 131 изменение второ, първа част. Заедно. So, I close the... Край на гласуването. Отхвърлят се. Сега изменение 2, 219. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? 286, 287 и 288 и NV 34. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против? Нека да проверим. 304. Кой е за? против, отхвърля се. Да, бях сигурен, че ще поискате проверка. И така, моля гласувайте за 310. Кой е за? Против? Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20 се. Няколко страници по-нататък. Компромис 43. 43. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. От време на време допускам грешки, защото искам да се събудя. Нека да проверим двете изменения. Край на гласуването. Отхвърлят се. 381 и 382 за, против, въздържали се. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Компромис 5 за против, въздържали се, приема се. 446 за, против, електронна проверка, 446 изменения. Край на гласуването. Отхвърлят се. 447, кой е за? Против. Отхвърля се. Компромис 6, кой е за? Против въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Няколко страници по-нататък. 44-то из... компромисно за, против, въздържали се. От начало. Компромис 45. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 586. Кой е за, против, Електронна проверка 586. 224 за, против, отхвърля се. 28 компромис за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Четири изменения заедно, 215, 216, 217 и 22. Кой е за? Против. Четири изменения. Край на гласуването. Приемат се. 218 за. Против. Приема се. 785 и 786 и 71 на НВ. Кой е за? Нека да проверим, тъй като виждам, че политическите групи са разединени. И така, компромисно изменение 22 ББ. Моля гласувай. Осемстотин изменение. Трябва да сме точни. Това е много важен регламент, както знаем. Край на гласуването. Мис 25 за, против, въздържали се, приема се. Против, въздържали се, отхвърля се. 1120 и 98 на Енви заедно, тези три изменения, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 46, кой е за, против, въздържали се, приема се. 1138, втора част за, против, приема се.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 Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1, 3, 4, 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1, 3, 5, 0 за. Едно, 3 5 1 Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Едно, 3 5 4 за. Против. Нека да проверим. Едно, 3 5 4 Край на гласуването. Отхвърля се. Едно, 3 5 5 за против, въздържали се, приема се, приема се. Едно, 3, 5, 6, Д. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 1, 3, 5, 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се едно 3, 5, 9, Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 32а за, против, въздържали се. 32а. Нека да прове се, приемат се. Компромис 32а за, против, въздържали се. 32а. Нека да проверим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 против, въздържали се, приема се. 1496 и 1499 за, против. Нека да проверим тези две изменения. Гласуваме ги заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. 1503. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се 1509, първа част, 1509, първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 39 за, против, въздържали се, приема се, компромис 40 за, против, въздържали се, приема се, 1540 за, против, електронна проверка, изменение 1540. Край на гласуването. Отхвърля се 1541. Кой е за? Против? Нека да проверим отново. 1541. тъй като имам неясен резултат. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля ви да вдигате добре ръка. по енергично Едно, 1-5-4-2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1-5-4-3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1-5-4-4 за. Против въздържали се, отхвърля се, 1-5-4-5 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 41 за, против, въздържали се, приема се, 1-5-4-6 за, против, въздържали се, нека да проверим, 1-5-4-6. Край на гласуването. Един глас от групата на социалистите и демократите е гласувал в повече. Сега е наред. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 41А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 109.6. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 197 за. Против? въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме проекто доклада с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Отново един глас от групата на социалистите и демократите в повече. Добре. Край на гласуването. Резултатът е добър. Гласуваме е, за започване на междуинституционални преговори по член А по процедурен въпрос, преди да гласуваме. Има проблем. 32А. Е, този компромис не е прием. Разбирам, че има същото мнение и от страна на докладчика, че не трябва да се гласува.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 Well... Приятели, значи ние не сме изнервени, много сме спокойни. И докладчиците в сянка се съгласиха, че трябва да гласуваме всички изменения заедно. 1116, 1137, 38, 39, 5, 4, 4, 4. за всичко това ще гласуваме само веднъж. И така, колеги, нека ви кажа, винаги е добре и е по-добре в подобни случаи да протестирате, защото не беше много ясно за нас какво да правим. Хубаво е, че реагирахте веднага. Хубаво е, че казахте, че има проблем преди гласуването за мандат за преговор, преговори. И така, 6 изменения заедно ще бъдат гласувани с едно гласуване. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека проверим, моля. Let us check it. We check it. And And now we close the vote. It is rejected. Отхвърлено е. Отхвърлено е. Всъщност това не променя нашето гласуване. И така, гласуваме целият доклад. Е, институционалните преговори по смисъл на правило 69 С, за край на гласуването. Сега благодаря и на докладчиците в Сянка за тяхното решение. Госпожа Ниблежа, че ще предадем в писмен вид младсинствено становище. Добре, преминаваме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 Вчера сте били осведомени, че 556, 557 тези изменения от страница вероятно 55 на член 15 и 622 и 625 тези изменения от член 16 Те ще бъдат гласувани днес. Не. Да, вчера, вчера сте били осведомени, че ще се гласуват, че те ще се гласуват утре, т.е. днес. Надявам се, ясно е. И така преминаваме към гласуването. Това е директивата за общи правила за вътрешния пазар за електроенергия, преработен текст. Е, докладчикът е Кришианис Каринш. Компромис 19 за, против, прието. Компромис 20 за, против, прието. 2, 2, 3, за, против, въздържали се, отхвърлено. 64 и 164 е, е, за, против, въздържали се, отхвърлено. 222 за, против, въздържали се, отхвърлено. 212 и 215 за, против, въздържали се, отхвърлено. 208 за, Против. Още веднъж. 208. За. Против. Нека проверим, моля. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено. Двеста и 224 за против, въздържали се, отхвърлено. 159 за, против, въздържали се, отхвърлено. 132 и 28 и 217 за, против, въздържали се, отхвърлено. 220 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието. 238. Първата част. За. Против. Въздържали се отхвърлено. Втората част. За. Против. Въздържали се отхвърлено. 247 за. Против. Нека проверим. And I close the Richard. Rejected. Отхвърлено е. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Нека проверим, моля. Е, социалистите, ако обичате, е, вдигайте ръцете си. И така, проверка на 33. I close the vote. Accepted. Accepted. Нали? Прието. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Още веднъж за. Против. Въздържали се. Прието. Ако не гласувате, колеги, ще направим почивка. Така че, моля ви, бъдете последователни. 249 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. 249. I close the vote. Rejected. Rejected. 298. 298 in favor. 298 за. Още веднъж проверка, моля. 298 and I close the vote. Rejected. Rejected. Отхвърлено. 299 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 37 за. Против. Въздържали се. Прието. 38 за. Против. Въздържали се. Прието. 39 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. I close the vote. Rejected. Отхвърлено 40 за. Против. Нека проверим. And I close the vote. Accepted. Accepted this time. Compromise 23. Компромис 23. За. Против. Въздържали се. Прието. 310 за. Против. Нека проверим. 310, I close the vote. Край на гласуването. Прието. Шести компромис. За. Против. Въздържали се. Прието. Три изменения. Гласуваме сега заедно. 378, 7, 8, и следващото 49. Нека проверим 378, 381 и 49. Край на гласуването. Отхвърлено е. 318, 319, 42. Заедно. За. Против. Нека проверим. I close the Rejected. 388. Отхвърлено. 381-391 <clears throat> за. Против. Проверка. I close the vote. Rejected. Отхвърлено. Четири изменения сега. 320, 321, 323, 325. За. Против. Въздържали се. Против. Същото мнозинство. И така, 342-343. За, против, въздържали се. Отхвърлено. 344-345. <clears throat> За, против. Отхвърлено. Rejected. 4, Three amendments. Three... 379, 383, 384 за, против, въздържали се, отхвърлено. 362, 462 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 418 за, против, Нека проверим. 418. Отхвърлено е. 400 и 401. За. Против. Въздържали се. Проверка, моля. Проверка. I close the vote. It's rejected, yeah. Uh, 417 in favor. Отхвърлено. 417 за. Против. Проверка, моля. Проверка на 417. Accepted. 430 in favor. Прието. 430 за. Против. Въздържали се. Проверка. 30. I close the vote. Accepted. It's accepted. Now, compromise 8 in favor, against. Компромис 8 за, против прието. 443 за, против, въздържали се. Проверка. All three. And I close the vote. It's rejected. Отхвърлено. 4-5-1. За. Против. Въздържали се. Проверка, моля. Проверка на 459. Край на гласуването. Прието е. 454 и 456 за. Против. Е, нека проверим. Amendments. I close the vote. Is rejected. Отхвърлено. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Прието. 508. С 509. За. Против. Проверка, моля. Two amendments.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 Отхвърлено. Компромис 2 за, против, въздържали се прието. 523 за, против, въздържали се. Проверка. 523. I close the vote. Rejected. Отхвърлено. Компромис 3. За, против, въздържали се, прието. 553 за, против. Проверка. To be quite sure, I close the vote. Is rejected. Отхвърлено. 544. Втората част. За. Против. Отхвърлено. Нека. Нека проверим. Вероятно е отхвърлено. Край на гласуването. Отхвърлено е. 558 и до 567. Това са 4 идентични изменения. Кой е за? Против? Проверка, моля. Съжалявам. Прието е. 568. За, против, въздържали се. Отхвърлено. Отхвърлено е. Компромис четвърти. За, против, въздържали се, прието. Две изменения. 602 и 609 за, против. Отхвърлено. 618, 619, 65, 620 за, против. Въздържали се? Нека проверим. Край на гласуване.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 Компромис 37. Отхвърлено. 37 изменение за член 16а за, против, въздържали се. Проверка, моля. Unclear. And I close the vote. Accepted. Is accepted. Прието. Компромис 33. За. Против. Въздържали се. Прието е. 715 за. Заедно с 716 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 9а. За параграф 1 до 6 за. Против въздържали се, прието. Имаме 8 изменения от 761 до 7. последващите 6 за, против, прието. 9Б компромис за, против, въздържали се, прието. 778 за, против, въздържали се, прието. Компромис 24 за, против, въздържали се, прието. 798 за, против, проверка. 798. And I close the vote. Uh, sorry, one EPP 2. Един от НП в повече. Сега е наред. Край на гласуването. Отхвърлено. 793 е. за. Против. Отхвърлено. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 26. За. <clears throat> против. Приетот компромис 27 за, против, въздържали се. Приетот компромис 28 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 29 за, против, въздържали се. Прието. Изменение 5, 5, 6. и 5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 6 до 2, 6 до 5. Гласуваме заедно. 6 625. Нека проверим, моля. 5. Нека as моля. I close the vote. Is rejected. Compromise Отхвърлено. Компромис 30 за, против, въздържали се, прието. 871 за, против, Въздържали се? Нека проверим. And I close the vote. Rejected. 873 за, против. Проверка, моля. And I close the vote. Rejected. Отхвърлено. 874 за, против, отхвърлено. 872 и 875 за, против, въздържали се, отхвърлено. 31 ви компромиса, против, въздържали се, прието. Компромис 32 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, въздържали се, прието. 116 за, против, въздържали се, прието. Добре, проверка. 1-6 and I close the vote. Is accepted. Прието. You have to check it. Compromise 11. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, прието. Компромис 13 за, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се прието. 969 за, против, въздържали се, отхвърлено. Проверка. We will check 969 while the author, the author has got possibility to say, well, I... Край на гласуването. Rejected. 970. 970. 970 за. Против. Въздържали се. Проверка ли искате? Не, не искате. Той е отхвърлен. 971 за против, въздържали се, отхвърлено 982 за, против, въздържали се, отхвърлено 973 за, против, въздържали се, отхвърлено компромис 15 за, против, въздържали се, прието 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим, нека проверим. Uh, let us close the vote. Accepted. Is accepted, yeah. Прието. Okay. Uh, 1006 in favor. 1006 за, против, въздържали се, отхвърлено. 1008 е, за, против. Проверка на 1008. 1008. And I close the vote. Rejected. Is rejected. Отхвърлено. 1007. Са, Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 16. са. Против. Въздържали се. Прието. 1050. До 1054. Гласуваме петте изменения заедно. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Прието. С 1080 за. Против. Нека да проверим. Проверка на 1080. Отхвърлено. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Прието. 42 и 1128. За. Против. Въздържали се. Прието. 43 и 1130 за. Против. Въздържали се. Прието. 44 и 1131 за против, въздържали се, прието. 1129 за, против, въздържали се. Проверка на 1129. Прието е. С 1132 и 34 за, против, проверка на тези три изменения. Край на гласуването. Отхвърлено. 1135 и 6 за, против, проверка. Прието. 1139 за. Против. Проверка. Гласуваме двете заедно. 1139 и 1140. Реагирайте, защото иначе ще си мисля, че сте заспали. I close the vote. Rejected. Rejected. Отхвърлено. 1141 за, против. Проверка. And I close the vote. Is rejected. Uh, compromise. Отхвърлено. 34 за, против, Раздържали се, прието. Едно, едно, пет, 2 и 3, втората част. За, против, проверка. So I close the vote. Rejected. It's rejected. Отхвърлено. 1193 за проверка отново. Отхвърлено е. 11.72-11.84 за, против, въздържали се, проверка. Two amendments. We vote two amendments together. Гласуваме по 11.7.2 и 11.8.4. Отхвърлено. 12.03 за. Против. Отхвърлено е. 12.04 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 12.05. а то е, то е оттеглено. Да. Компромис 35. За. Против. Въздържали се. Прието е. Едно, 1424, първата част, за, против, въздържали се, прието е 1242. Втората част. Искате първата част да проверим, така ли? Добре, проверка на първата част на 12.42. Край на гласуването. Прието. Втората част. Гласуваме за, против. Проверка. Could be different result. And I close the vote. Отхвърлено. Едно, две, четири, пет. Отхвърлено. 12.45 гласувахме. Искате да проверим добре проверка на 12.45. Край на гласуването. Отхвърлено. 12.45.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 въздържали се, отхвърлено. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 1274 за, против, въздържали се, отхвърлено. 1262 за, против, въз... проверка. Проверка на 1262. Отхвърлено. 12, 6, 8 и 9 заедно за. Против, въздържали се. Отхвърлено. 12, 7, 2 и 3 за. Против. Нека проверим. Two identical amendments. I close the vote. Rejected. Rejected. Compromise 10. On... Компромис 10 по точки 1, 2, 3, 4, А и Б за, против, въздържали се, прието е. 1, 3, 3, 1 със следващото изменение. 121 за против проверка. Проверка на 1331 и 121. Отхвърлено. 1340 за против въздържали се, отхвърлено. 13.40. Добре, проверка. Проверка на 13.40. Колегите от социалистите и демократите, моля, вдигайте врата, в крака. 1340. I close the vote.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 1, 3, 4, 3 за. Против. Отхвърля се. 1, 3, 4, 4 за. Против. Проверка 1, 3, 4, 4. Край на гласуването. Приема се. 59-то изменение за. Против. Отхвърля се. 60 за. Против. Нека да проверим. Изменение 60. Край на гласуването. Отхвърля се. 61 за. Против. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. 3. Заедно. 66 и трето изменение заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 4. За. Против. Нека да проверим четвърто изменение.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Нека да проверим. НВ изменение пето. За. А, извинете. Край на гласуването. А, съжалявам. Е, 117. Okay. That would be much better. 117 за, против. Нека да проверим. Отхвърля се 72 и 6 заедно. Кой е за? Против? Нека да проверим двете изменения. Край на гласуването. Отвърлят се 71 за, против. Нека да проверим. 71. Край на гласуването. Отхвърля се. 73 за, Против. Приема се. 75 за. Против. Нека да проверим. 75-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 76 за, против, Отхвърля се 77 за, против. Нека да проверим. 77 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 36 за, против. Въздържали се, приема се. 83 за, против. Нека да проверим 83-то изменение. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се 85 за. Против. Нека да проверим. 85-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 86 за против. Нека да проверим 86. 86. Край на гласуването. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 е, НД за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържали се, нека да проверим, изменение 11 на NV. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 за, против, Нека да проверим. Изменение 98. Край на гласуването. Отхвърля се. 96 за. Против. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за, против. Нека да проверим. 97. Край на гласуването. Много добре. 102 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 102. Край на гласуването. 1, in favor. 122 за, против. Нека да проверим. 122 изменение. Отхвърля се. 121 за, против въздържали се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 и 106 заедно, кой е за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против. Нека да проверим. 110-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против. Нека да проверим. 112 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на НВ за, против. Нека да проверим. I close the vote. Rejected. Отхвърля се. 109 и 18 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се, 124 за, против, въздържали се, приема се, 126 за, против, въздържали се, приема се, 18 на Енви за, против, нека да проверим, 15 изменение на Енви, Край на гласуването. Отхвърля се. Сега окончателно гласуване по проекто доклада с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Поздравления на колегата докладчик. Сега преминаваме към гласуване за започване на междуинституционални преговори съгласно член 69С. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Чудесно. Ще започнем преговори, триалози. Благодаря ви. Уважаеми докладчици, докладчици в сянка, колеги, благодаря на всички ви. Резултатът е чудесен. Всички докладчици в сянка бяхте много активни през цялото време. Имахме 18 заседания на докладчиците в сянка. Може би най-високата бройка подобни заседания. Доколкото разбирам, вие не сте готови да правим почивка. Не сте готови за почивка. Може би да тестваме с гласуване. Добре, няма да имаме почивка. Нека да продължим нататък. Скъпи приятели, следващият въпрос, който ще гласуваме, е готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор. Флавио Данонато е докладчик. 75-то изменение. Кой е за? Против?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 81 изменение. 81 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 от 96 до 160. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 3 за. Против, въздържали се, приема се. 104 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 105 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за. Против, въздържали се,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 125 за, против, въздържали се, прие. Отхвърля се 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против. Нека да проверим. Изменение 137. Край на гласуването. Отхвърля се. Две изменения, 138 и 139 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против,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 Три изменения 171, 173, 174 за, против, въздържали се, отхвърлят се 172 за, против, въздържали се, отхвърля се 175 за, против, въздържали се, приема се 178 за, против, Нека да проверим 178 изменение. 178. Край на гласуването. Отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против. Нека да проверим. Изменение 183. 183. Край на гласуването. Отхвърля се. 184 за. Против. Нека да проверим. 184 изменение. Край на гласуването. Приема се. 185 за. Против. Въздържали се.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 197 за, против. Отхвърля се. 198 за, против, въздържали се. Приема се. И така. Кой е за 198? Против? Въздържали се? Приема се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 14 за, против, въздържали се, приема се компромис 15 за, против, въздържали се, приема се 211 за, против, въздържали се, приема се 212 за,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 въздържали се, приема се. Компромис 17А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30... Нека да проверим изменение 35-то. Тридесет изменение. Край на гласуването. Трябва да вдигате ръка по-добре. Може би трябва да забавя малко темпото, тъй като не гласувате в верния момент. Така че, моля ви, Организирайте се по-добре. Така, приема се. 19 компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Из... Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22. 21. 21. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против. Нека да проверим. Изменение 52. Край на гласуването. Отхвърля се. 53 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 54 за, против против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, нека да проверим. Изменение 58. Край на гласуването. Отхвърля се 59 за, против, въздържали се, приема се 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, нека да проверим. Изменение 60. Край на гласуването. Отхвърля се 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се 62 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против, нека да проверим изменение 65-то. Край на гласуването. Отхвърля се 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, нека да проверим 67 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 68 за, против, въздържали се, отхвърля се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 70 за, против. Отново. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Ясно е. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, нека да проверим. Ясно е против. 24 против. И така окончателно гласуване поименно по цялото предложение. на господин Флавио Данонато. Край на гласуването. С огромна подкрепа се приема. Благодаря ви много. Сега гласуваме за започване на междуинституционални преговори съгласно член 69С. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви много. Имаме ясен резултат от гласуването. Поздравления на колегата Занонато, както и на всички докладчици в Сянка. Сега гласуваме агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторните регулаторите на енергия. 86 за, против. Нека да направим проверка. Вълчев. Край на гласуването. Прието. 87 за. Против. Проверка. I close the vote. Accepted. Прието. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Прието. може би 15 страници напред. На следващата страница. 96-292 и 399 е, е, и 59 е, за, против, отхвърлено. 97 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 2 за, против, въздържали се прието. Компромис 3 за, против, въздържали се прието.